Колеги, нека да започнем. Вече е 3.05. Моля ви да не поглеждате часовника в дясно. А гледайте часовника тук горе. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Едно съобщение от моя страна – точка 19 утре датския министр на бизнеса и растежа Улесон. Той не може да дойде, затова точка 19 се заличава от дневния ред. Ще разговаряме с министъра на транспорта преди тази точка. За съжаление, Точка 19 няма как да се разгледа. Всички приемат ли тази поправка? Добре, благодаря. Втора точка – одобрение на протокола от заседанието от 30 и 31 май. Всички приемат ли протоколите? Ако това е така, ние ги одобряваме. Благодаря ви. Следващата точка е ниво на шума от моторни превозни средства. Становище към Комисията по околна среда. Докладчик е Жил Парнио. Заповядайте. Благодаря, господин президент. Председател, скъпи колеги, от 15 май, датата за срок за изменение, ние работим заедно с докладчиците в Сянка. Успяхме да постигнем поредица от компромиси а, сега текстът. А, измененията се отнасят а, до точки 8 и 10 от а, а, преамбюла, точки 18 и 21, които биха могли да имат значение за ушумяването от превозните средства. Трети компромис обхваща изменения първо, 26 и 27. Става дума за задължението за минимален шум за електрическите и хибридни превозни средства. Колкото до трето приложение по отношение на максимално допустимите стойности, там мненията не можаха да бъдат сближени. Въпреки това постигнахме споразумение с докладчика в Сянка от НП, който възпре по-умерена позиция в сравнение с другите политически партии. Желанието беше да се с 4 децибела да се намали за 8 години нивото на шума. 2 децибела 6 години след това, 8 години а, за всички а, превозни средства на пазара. По този начин запазваме граничните стойности, които предлага Европейската комисия, като взимаме предвид а, тревогата на европейските автомобилостроители и за това удължихме срока за въвеждането на тези изисквания в сила. Утре в 9 часа ще гласуваме по този текст. Благодаря. You, Благодаря, господин Парньо. Господин Адам Коша от името на НП. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. Благодаря, господин председател. Нека в началото да поздравя докладчика. Миналата седмица имахме дълги, но полезни преговори. Докладчиците в сянка демонстрираха открито спрямо идеите на другите, изслушаха се внимателно и благодарение на тази си стратегия успяхме да стигнем до споразумение много бързо, дори по най-проблемните точки. Сега вече имаме компромис, той води до постигане на целта, ако мога така да се изразя, когато става въпрос за ниво на шума от моторни превозни средства. По отношение на производителите, аз мисля, че те ще приемат изискванията. Това е една от нашите цели. Много говорихме за транспортната политика. В първоначалният текст много елементи бяха заличени, но в крайна сметка стигнахме до добър вариант на текста. Надявам се, че компромис ще бъде подкрепен, защото измененията са в правилната посока и се надявам, че всички ще дадат своята подкрепа. Благодаря, Адам. Госпожа Майснер, заповядайте. Yeah, like to... Благодаря. Сега ще говоря английски, защото се изказвам от нашия докладчик Сянка Сависар, тя иска да прочете своята позиция. Аз ще я прочета от нейно име. Искам да благодаря на представителите на комисията за положените усилия. Нивото на шума от моторни превозни средства засяга хората в голяма степен. Транспорта трябва да е максимално екологичен, но определенето на целите трябва да е реалистично. По отношение на измененията, както те бяха обсъдени на срещите на докладчиците в Сянка, мога да кажа, че ние подкрепяме голяма част от тях, но не всички, най-вече таблицата в приложение 3. На първо място комисията не включва позицията на индустрията, когато е правила своите анализи и дори и да са били представени такива анализи от страна на индустрията, те не са били прияти и това ни поставя в трудно положение. Трябва да имаме стабилен анализ преди да изготвим тази таблица. Всички заинтересовани страни трябва да бъдат изслушани. Естествено, че индустрията не иска да харчи толкова много средства, но не ми се иска да създаваме същото положение, както по отношение на корабните горива, когато не се допитахме до индустрията. Най-важното за нас е категоризацията на МПС. Не разбираме защо комисията иска да се придържа към категоризацията от 1985 година. За 27 години има сериозно развитие в сектора. Искам да предложа комисията да подкрепи моето изменение 70 утре, за да имаме компромиси по отношение на индустрията или да подкрепим изменение 67 на господин Кох и да отхвърлим таблицата по приложение 3, като поискаме от комисията да изготви нова реалистична таблица, която да отчита настоящото положение в пазара на МПС. Алде не харесва компромис 1 и ако той бъде прият, това означава, че ние ще гласуваме против целия текст. Това е позицията на колегата Савасар. Благодаря. Благодаря. Госпожо Майснер, господин Крамер от Зелените. Михаил. Э, Нашият докладчик в Сянка Кистела не е тук. И от негово име ми позволете да благодаря и на докладчика, и на докладчиците в Сянка. Ще бъда съвсем кратък когато компромисните предложения вървят в такава посока, че е, бъде отслабено предложението на комисията, ние ще гласуваме против. Ние винаги сме за по-добри стойности, обаче ако ние отслабим комисията в нейната позиция, смятам, че с това ще отидем твърде далеч. Фостер, Джаки. Благодаря, Джаки Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че организира заседание на докладчиците в Сянка. Може да кажем, че всички се стремим към едно добро приключване на тази работа. Искаме колкото може по-малко шум, по-малко замърсяване по пътищата в целия свят, не само в Европа. Но трябва да постигнем това чрез практични мерки, практически мерки. Колегата Майснер каза именно това преди малко. От името на ЕКАРЕ бяха изказани същите мнения по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Съществуват въпроси относно начинът по който се стига до заключение за измерване на шумовите нива. И както споменах, когато обсъждахме този въпрос, с по документа на Европейската комисия отчетахме, че няма достатъчно информация. Разбира се, има оценка на въздействието, но аз конкретно, по, когато говорих по този въпрос, повдигнах въпроса. Миналия път обсъждахме това. Кои, с кои инженери са говорили? Защото ние сме, не сме специалисти, никой от нас не е автомобилен инженер, е, и искам да знам как се е стигнало до тези цифри. Съгласна съм с госпожа Майснер. Ако погледнете графиците, графиките и компромисните графики, някой трябва да ни обясни как се е стигнало до тези стойности. Бих искала да знам това. Тревожа се, защото не знам как се е стигнало до тези цифри и затова не можем да ги подкрепим. И ако комисията предложи график, трябва да имаме предвид изискванията на производителите на онези, които и на цялата верига на снабдяване в Европейския съюз. Това, което виждаме в момента, не е това. Знам, че докладчиците са работили опорито, за да стигнат до тези изменения, но жалко е, че комисията все още не ми се е обадила. Никой не ми се е обадил, за да ми даде информацията, която, съм, която поисках. Какъв, какъв всъщност е а, а, компромиса? Ако двигателите бъдат по-тихи, какъв, каква ще бъде консумацията на, на гориво? Това са важни въпроси и информацията, с която разполагаме в момента, е недостатъчна и ние не можем да подкрепим предложенията, които се правят. Това е позицията на ЕКР в момента, господин председател. Благодаря. Господин Жан, от комисията, нямате какво да кажете ли? Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Радвам се, е, че мога да участвам в обсъждането на тази тема с вас. Установявам, е, че има е, редица въпроси, на които още не е даден отговор. Някои смятат, че прекалено много бързаме, а други казват, че не правим достатъчно. Госпожа Фостер пита как сме стигнали до тези резултати. Тези резултати, това, те са компромисни. Нашата позиция представлява компромис възоснова на широки консултации, допитване до редица заинтересовани страни. Новите методи за изпитване бяха пробвани в течение на три години. Нашите предложения са възоснова на данни, събирани в течение на три години. Проектът и методологията бяха обсъждани в една експертна група на ООН в Женева. Предложението също така бе предадено на редица заинтересовани страни които обсъдиха пределните стойности и по този начин стигнахме до компромиса, който ви представяме. Повтарям още един път. Това е компромис между различните заинтересовани страни. Благодаря. Господин Пеньо, искате ли да добавите нещо в заключение? Не бих искал да поставям въпроси, искам само да кажа следното предложението, което се прави заедно с нашата колегата Коза по трето приложение е едно балансирано предложение. Това личи от изказванията. Има значителни различия. Едни искат да отидем колкото може по-далеч в намаляването на шума, без да вземаме предвид економическите съображения и исканията на автомобилостроителите, а други предлагат изменения, свързани с това, към което се стреми европейската автомобилостроителна промишленост. Значи някои от тези изменения са прекалено амбициозни и не отчитат реалността, не отчитат економическите обстоятелства, в които функционираме. Колкото а, до Франция, ще кажа, че ние винаги сме се стремели към компромис. И по трето приложение смятам, че сме предложили компромис, който дава възможност да вървим напред, като останем реалисти. Благодаря. Госпожо Фос, имате процедурен въпрос ли? Да, бих искала да кажа нещо във връзка с това, което каза комисията. Бизнесът не работи с компромиси. Бизнесът работи с реалности. Той се опира на фактите. Така че като ми казвате, че това е, е компромис, е, за мен това нищо не значи. Господин председател, ние всички искаме е, технологията да бъдат по-чисти. Всички искаме, примерно, да определим нива на ошумяването на 6, от 68 децибел. А тук виждаме, че става дума за 69. Поискахме съвсем ясно, поискахме от комисията да ни бъде предоставена по-добра информация за това как производителите могат да постигнат тези изисквания. Знам, че докладчиците са работили опорито, но това, което ни се представя е обезпокоително. Благодаря. Не знам дали комисията иска да отговори на това изказване. Изглежда не. В такъв случай ще установим кой какво мисли утре по време на гласуването. А гласуването в Комисията по околната среда е насрочено за юли. Ние гласуваме утре, Комисията МВИ през юли. А сега въвеждането на ЕКОЛ. Докладчици са госпожа Саналова и господин Кок господин Кок е, за транспортната комисия и след това ще дам думата на госпожа Саналова от ИМКО. Госпожа Санелова. Благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Председателя прекъсва ще трябва да изчакаме председателя на комисията Имко. Можем ли да почакаме 5 минути? Може ли някой да се опита да намери председателя на комисията Имко? Такъв е протокола. Извинявам се. Okay, colleagues. И така, уважаеми колеги. E-call initiative report. Инициативата E-call. Имаме доклад. Първо госпожа Сеналова. Олга, заповядайте. Благодаря за дадената ми дума, господин председател. Аз съм докладчик от името на гостуващата комисия ИМКО. Това е третото ни съвместно заседание на комисиите Трани и ИМКО. Искам в началото да благодаря на докладчика в Сянка всички докладчици в Сянка и на съдокладчика Дитер Кох. Ние работехме в атмосфера на добро сътрудничество, стигнахме до добър резултат. Този заключителен доклад ще изпрати ясен сигнал за нашата подкрепа като парламент за тази инициатива и кол. Както информирахме докладчиците в Сянка миналата седмица в Страсбург, Дитер и аз изготвихме 21 компромисни изменения, които покриват всички теми от първоначалния доклад. И тук още веднъж искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че изпратиха своите коментари до миналия петък. Ние се опитахме да включим всички коментари в окончателния списък за гласуване. Два коментара по изменение 14 защита на данните, изменения внесени от Екара и Алде. Ние приемаме тези текстове с едно малко допълнение. Да се надяваме, че ще подкрепите компромиса. По отношение на компромисно изменение номер 2 с докладчиците в сянка говорихме дали трябва да се споменат конкретно трите страни, които не са подписали меморандума за разбирателство. С Дите стигнахме до заключението, че първо ще гласуваме по компромисния текст без трите имена и след това ще имаме отделно гласуване за това дали да споменем конкретно страните или не. Мисля, че тази стратегия ще ви хареса. Господин Кох ще спомене другите коментари и текстове. Искам да кажа, че ние работехме много добре, имахме обща позиция от самото начало. Това не винаги е лесна задача, особено като се има предвид, че ние сме от различни политически партии, от различни комисии, но успяхме. Това още веднъж показва до каква степен e се счита за полезна за безопасността по пътищата. Искаме се да изпратим ясен сигнал към Европейската комисия, която очаква такъв сигнал. Надявам се, че текста ще послужи за модел за законодателните предложения за 2012 на комисията. Господин Кох. Благодаря, господин председател. Искам да цитирам един германски вестник, който получих днес. Там се посочва през е, нощта по е, магистрала А3 е, имаше катастрофа с БМВ. Шофьорът беше изхвърлен от автомобила и никой не забеляза злополуката. В 8 часа и 30 случайно пожарната открива е, остатъците от автомобила и е, нараненото лице. Аз мисля, че това е добро послание към ИКО, с което можем да спечелим. Благодаря на госпожа Сеналова, благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги, които са внесли изменения. Мисля, че имам добра новина. Всеки може да открие мнението си в този доклад. Ние не сме отхвърляли всички изменения, опитахме се да намерим компромисни решения. Ги, дискутирахме ги миналата седмица с докладчиците в Сянка и нямаше много различаващи се мнения. Може би е, по формулировката имаше някои различия, но ние се опитахме да изясним и да оправим тези неща. Може би още някои компромиси, които искам да посоча. В компромис 4 става още веднъж за целите и възможните предимства, както по отношение на подобряването на управлението на околната среда, намаляването на задръствания следствие злополуки и също така подобряване качеството на медицинското обслужване. В компромис 5 става дума за пазара за дооборудване. Ние не искаме всички автомобили да бъдат дооборудвани, но желаем да забраним да не изказваме забрана за този, който иска да дооборудва автомобила си, поради което е, мисля, че индустрията предлага достатъчно системи за това. В компромисно предложение 6 по принцип там свързваме различни предложения, които бяха направени и предлагаме на комисията да си помисли поне дали в селско-стопанския сектор, например при тракторите, може да се въведе такава система и дали има смисъл от това. Сега това го правим за леките автомобили и за леките търговски превозни средства. Миналата година говорихме, че могат да бъдат включени двуколесните превозни средства и тежките е, товарни автомобили. В е, компромис 12 е, тук се съдържа предложение, което е част от предложеното от госпожа Тикал, въвеждане на стандарти за частните и публичните системи. Ние в никакъв случай не искаме системите да бъдат несигурни. Това, което се опасяваха някои от колегите, затова този път бяхме по-конкретни и разбира се, желаем да предотвратим злоупотреба по отношение на автомобилите и на данните, но въпреки това да осигурим достъп без дискриминация и за други, които предлагат подобни функции. Мисля, че в момента не си струва да се спирам на другите изменения, защото мисля, че имаме едно добро обобщение на измененията на колегите и утре можем да гласуваме по тях. Благодаря. Okay. Добре. Госпожа Гурмай от името на социалистите и демократите. Зита. Благодаря. Нека в началото да кажа, че винаги се радвам да съм докладчик в сянка, когато докладчик е господин Кох, защото ние сме работили заедно. Както ви казах на последното заседание, от гледна точка на интересите на потребителите е е добре всички граждани да имат достъп до ИКОЛ от всички места на Европа. Ние работихме добре, имахме възможност да се срещнем с всички докладчици в сянка още от самото начало. Това всъщност пожелаха и двамата са докладчици. Миналата седмица по време на пленарната сесия в Страсбург заявих, че ще успеем да финализираме компромисния текст и тъй като крайният срок беше до 12 часа на обяд, мога да кажа, че се справихме отлично. Аз силно вярвам, че всяко човешко същество е изключително ценно и си мисля, че всички държави членки, включително и моята, когато се присъединяват към ИКОЛ, не трябва да забравят, че всеки човек е важен. Системата е изключително важна за всички. Още веднъж казвам, благодарна съм за работата. Тя протече изключително гладко. Искам да благодаря специално на господин Коша за изменението, защото той включи един нов вид чувствителност в системата, свързана с хората с увреждания. Благодаря още веднъж. Благодаря, Зита. Господин Фил Бениан. Да. Все още има компромиси, които не подкрепяме. Интересно е, че ще се гласува отделно по това дали да посочим с пръст конкретните страни трябва да помислим каква ще е нашата стратегия, защото ние не се присъединихме към компромис точно поради посочването с пръс. Така че ще се върнем още веднъж към този въпрос. Вероятно има известно недоразумение относно нашето изменение 70. Ние не се опитваме да създадем допълнително забавене, просто има нужда от тествания във всички 27 държави членки, а не само в някои преди тази система да заработи. Не мисля, че нашия текст ще доведе до кой знае какво забавене. Той беше обект на опозиция, защото се смяташе, че ние се опитваме да спрем хода на нещата. Това не е така обаче. Определено не подкрепяме разширението на категориите. и правенето на анализ за багери, различни машини с висока проходимост и така нататък. Мисля, че ние трябва да се придържаме само към 3-4 колесни МПС, не двуколесни, онези, които се движат по шосетата. Нямаме конкретни възражения спрямо тежкотоварените автомобили, но вероятно ще трябва да имаме отделно гласуване. Тук по отношение на другите категории, обаче ние сме против. Приветстваме включването на изменението на Натали Гризбек относно защитата на данните. Така се решават нашите проблеми и във връзка с компромис 40. Това е нашата позиция. Благодаря. Благодаря, господин и Констайн. Съжалявам, аз малко закъснях, тъй като трябваше да присъствам другаде. Бих искала да кажа, че това, на което ставам свидетел е отрадно можем да се разберем всички политически групи, тъй като става дума за безопасността на пътниците. Като вземем, разбира се, предвид и интересът на производителите и бизнеса. Трудно ми се, че балансът, до който е постигнат и господин Сахнелова, и господин Кох са пример за това. Не за първи път господин Сахнелова стига до добри решения, до добри компромиси. И тук в две различни парламентарни комисии се постави ударението върху най-важното безопасността и разумните решения. И мисля, че можем да сме доволни от представените предложения, от компромисите, до които се е стигнало. И въпреки някои малки различия, те не, не са най-важното в този дебат. В бъдеще, ако се опитаме да потикнем комисията да направи правно обвързащи предложения, да предложи решения, които ще могат да се прилагат, това би било крачка напред. След многогодишни е, безплодни дискусии. Е, това би било промяна и затова искам е, да поздравя докладчиците. Господин Тейлър от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на двамата докладчици, които са свършили много добра работа. И разбира се, аз също смятам, че ЕКОЛ е важна крачка за увеличаване на безопасността, за предотвратяване на сериозни наранявания. Тук стана дума за една катастрофа, която не е била открита няколко часа. Трябва да положим всички възможни усилия, защото тази система да се прилага колкото може по-широко не само от водачите и техните пътища, но всички онези, които могат да бъдат жертва на пътни происшествия. Благодарен съм за грижата, която е положена за защита на данните. Искам да се спомена 58 и 67 изменение, предложени от мен, където става дума за това, че комисията трябва да оцени опасността от а, е, а, е, фалшиви сигнали чрез а, е, а, едно сериозно изпитване на системата. И накрая трябва да кажа, че все още не е ясно как ще се финансира инфраструктурата на този механизъм. И това е въпрос, който трябва да бъде решен преди да изискваме от страните да подобряват пътищата си и други инфраструктурни елементи. Трябва да знаем кой ще плаща за всичко това. Аз ще подкрепя предложенията при окончателното гласуване. Сега госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние приветстваме работата, свършена от докладчиците, всички ние искаме да допринесем за решаването на а, този въпрос, за да имаме подобна система в цяла Европа. А, надявам се, че ще имаме оперативно съвместима система и ще, при а, организации, полицията, всички да могат да се свързват чрез номера 112. Но има и някои нерешени въпроси. Ключовия е въпрос, господин Тейлър тук ще го спомена. Ясно е, че става дума за задължително монтиране на устройства или чипове в колите до 2015. Въпросът ми към комисията е са налице ли инфраструктурата в цялата, в цяла Европа, за да можем действително да използваме тези чипове, които ще се вградат в колите. И какви са, а, какви ще бъдат а, оперативните разходи годишно а, за експлуатирането на тази система. Както казах, разбира се, някои от моите изменения – предлагат системата да бъде доброволна. Дали ще искате или не да сложите това устройство в колата си. Някои от измененията ми засягат и въпроса за защита на данните, защото той е важен въпрос, който е повод за някои опасения. Необходима е оценка и от тази оценка страните ще решат дали да купят, дали да участват в тази система трябва въпросът да бъде обсъден с производителите. Там несъмнено има разногласия. В, Великобритания произвеждаме 2 милиона автомобили и става дума за разходи от порядъка на 200 милиона. Нямаме отговор на тези въпроси за сега. Искаме да видим какво ще ни каже комисията. Става дума за два въпроса. От една страна, да, искаме да подкрепим предложението в името на безопасността, но има и нещо друго. Защото в различните страни членки има различни а, системи, които предоставят услугите. Някои от тях а, са частни а, дружества, които осигуряват обслужването на спешните повиквания как ще се стиковат нещата с тях, не е ясно. Тези въпроси все още нямат отговор. трябва комисията да го даде. Благодаря на докладчиците още един път. А сега господин Малкам Хабер. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че внесохте живец в дебата. Това е отличен пример за това комисиите как да работят заедно. И аз приветствам този подход. Нека да кажа какво смята моята комисия и какъв беше нашия подход и как искахме да обединим нашия интерес с вашия интерес относно безопасността по пътищата. Тук става въпрос за наличността на една система за обаждания, за бързо реагиране, подобна на тази 112. Знаете, че някои други страни пък имат 911, има и други номера. Става въпрос за една система, която трябва да е обща в цяла Европа и която да е достъпна и разбираема за мобилните граждани. Нека да ви напомня, че от 2001 година насам има едно изискване към държавите членки в конкретна директива за преминаване към единна система за мобилна телефония. През 2008 и 2009 се предвиди конкретно изискване в законодателството за далеко съобщителните услуги. Е, предвиди се една система за е, реагиране. Разходите за изграждането на тази система, в допълнение към това, което вече се е предвидело, са сравнително скромни. Трябва да разберете, с други думи, че нашата позиция е, че не започваме от самото начало, а става въпрос за една допълнителна мярка за пътна безопасност, която спасява човешки животи. Просто исках да очертая контекста тук. Е, това е първия ми коментар. На второ място, моя опит по отношение на пътната безопасност, а ние преди сме работили с Комисията по транспорт, показва, че тази система може да спаси човешки животи. И тук не съм съгласен с госпожа Фостер. Точно както въздушните възглавници не са факултативни, така и тази система не трябва да е факултативна. Повечето държави членки ще прегърнат тази идея. Повечето производители ще могат да включат съответното техническо оборудване в автомобилите и постепенно и разходите ще паднат значително. От друга страна, съгласен съм, че вече в много автомобили има система, система от типа на E-Call с частен характер или други подобни системи. И ако, например, има инцидент на пътя, при който всички пътници са в безсъзнание и няма как да задействат системата, тази система трябва да се задейства автоматично от самия автомобил. Разбрахме на едно изслушване, което проведохме, че самия сблъсък понякога е, катастрофата довежда до активирането на тази система от страна на автомобила. Това е нещо добро и системите естествено ще стават и все по-съвършени и ще се подобрява тази характеристика, но така или иначе тук ще има и много разходи за държавите членки. Искам да разбера малко повече за точно тази особеност тук от страна на комисията. Това е нашата позиция. Като цяло съм съгласен с господин Бения, не мисля, че и Джаки е съгласна относно прехвърлянето на системата към автомобили с промишлена цел. Мисля, че можем да прехвърлим това изискване и към промишлените оператори. От една страна това е едно доста мащабно изискване, от друга страна обаче пък може да окоръжим операторите да действат така, че да има максимална полза за потребителите. За момента трябва да се концентрираме основно върху леките автомобили и техните ползватели, естествено, които не са малко. И накрая, по отношение на защитата на данните. Е, защитата на данните е спомената в директивата, за която говорих за универсалните услуги и права. Подобни разпоредби и аспекти не са нови, те се прехвърлят в е, настоящия доклад. Аз мисля, че той е важен и ще стимулира комисията в развитието на пакета със стандарти. Освен това имаме и регламент за типово одобрение. Ние ще работим, а по него ще има важно становище от ваша страна, естествено. И още един важен аспект. Трябва да действаме във връзка с пространственото разположение в Европа по същия начин, както работим и по отношение на телефон 112. И точно тук се вижда полезността на това да се работи заедно, защото технологията се споделя между тези две системи, ECO и 112. Между другото, първия меморандум по ECO беше подписан още през 2005, даже май 2006 година, някъде там. Не са нови нещата и сега е добре, че постигаме напредък. Благодаря. Сега комисията, господин Наниди от ГД Мулф и след това господин Жан от МСО. Господин Наниди е първи, така ли? Добре, благодаря. Господин председател, радвам се, че отново съм тук във вашата комисия и се радваме, освен това, че вие работите заедно с комисията ИМКО. Освен това, очаровани сме и от усилията на двамата докладчици. Имало е сериозен обмен на информация и гледни точки. Такъв обмен на информация протече и с комисията. От дълго време ние работим по това досие. Това е тема, в която сме инвестирали не само много усилия, но и средства за пилотни проекти и така нататък. И е, съответно ние ценим изключително високо онова, което докладчика определи като ясен сигнал към комисията. Знаете, че има различни служби на комисията, които работят по това досие имаше призив съответно ние да видим до каква степен можем да направим едно разумно предложение тук. По отношение на разходите, технологията не е проблем. С оглед на различните дебати в службите на комисията стана ясно, че разходите не са непоносими и за производителите на автомобили. По простата причина, че Основното тук е съзидателността и благодарение на своята креативност европейската индустрия е и конкурентоспособна на глобалните пазари. Съответно, не е проблем да се внедрят такива устройства в автомобилите. Напротив, това е система, която ще даде възможност за развиване и на други услуги и то в цяла Европа по безпроблемен начин и ще е възможно евентуално да се прехвърли после и в целия свят тази е, технология. На второ място по отношение на инфраструктурата, вие ни припомнихте какви са задълженията по силата на съществуващото законодателство. Тук е, ние носим отговорност относно формулирането на технически високите изисквания за системата за обаждания по спешност. Отново казвам и тук разходите не са такъв голям проблем. Основният проблем е гарантирането на оперативната съвместимост на системите. Във всички държави членки се демонстрира апетит за създаване и разполагане на тази система, тъй като възоснова на eCall може да се доразвият и други приложения за безопасност на пътищата, както и други тематични приложения. Благодаря. Кой ще се изкаже от името на ГД Инфсо? Господин Давила. Yeah, Благодаря, господин председател. Е, и ние бихме искали да поздравим съдокладчиците и всички членове на комисията, които са допринесли за добрия резултат. Искаме да благодарим и на докладчиците в Сянка за всички предложени изменения. Компромисите изглеждат разумни и а, службите на комисията ще продължат опоритата си работа, за да може да постигнем наистина въвеждането на ЕКОЛ. Напълно съм съгласен с това, което се каза във връзка с разходите, но трябва да вземем предвид и ползите. Смятаме, че ще има повече ползи, отколкото разходи. Разходите можем да си ги позволим, ако можем да използваме е, спестяванията, които ще се постигнат от масовото прилагане на системата ЕКОЛ. Това се отнася и да вземем на структурата. А, онези страни, които не са а, въвели още, а, а, не са предвидели а, тези повиквания, трябва да а, го направят а, е, с минимално увеличаване на цените. Колкото за доброволността, не знаете, работихме по този въпрос, видяхме обаче, че не става и затова предлагаме други възможности. Това, което предлагаме, смятаме, ще може да се прилага успоредно едно с друго, за да може всички заинтересовани страни да направят необходимото. Ще вземем предвид и необходимостта от защита на личните данни. Ще продължим да работим с органите, които отговарят за защитата на личните данни. И накрая, по отношение на различните категории на ЕКОЛ, разбира се, тук може да има различни механизми, кое ще поражда такова повикване. В бъдеще, вероятно, ще включим е, и други тежки, е, тежкотоварни, тежкотоварни е, МПС-та и други превозни средства, които в момента не, се, не са включени в направеното предложение благодаря още един път за работата, която е свършена. Госпожо Фостер, имате кратък е, поменик от въпроси ли? Благодаря, господин председател. Разбира се, говорим за автомобили, които се провеждат, които се произвеждат в Европа и е, срок за 2015 година. Но какъв, какви ще бъдат сроковете за автомобили, които се произвеждат в трети страни по отношение на тези съоръжения, които ще бъдат задължителни след 2015 година за правните средства, които се произвеждат в Европа. Някой иска ли да отговори на този въпрос? Малкъм. За типовото одобрение, то въжи за всички превозни средства, които излизат на пазара на Европейския съюз. А, значи, а, монтирането на устройството ще бъде условие, за да може да има одобрен, типово одобрение на, на съответното превозно средство. Но това е свързано с други въпроси за производителите, доколко ще бъде на разположение съответната технология и така нататък. Господин Харбър много хубаво знае за какво става дума, познава тази тема. Да, казва господин Харбер, трябва да има разграничение между новопроизведени превозни средства и съществуващи. Защото иначе става дума за въвеждане на технологически съоръжения в съществуващи автомобили, там където те в момента ги няма. Утре ще гласуваме, казва председателя. През юли ще внесем а, доклада в а, пленарна зала. Благодаря на всички колеги от комисията Инко, които дойдоха тук, а ние ще гласуваме утре. Следващата точка по дневния ред. Това е многогодишната финансова рамка 2014-2020. Представяне на проекто становището. Аз съм автор на това проекто становище. So, If I can start... Нека да помоля онези, които си тръгват, да го правят тихо. Настоящото установище е свързано с междинния доклад на Комисията по бюджети относно течащите преговори по МФР или многогодишната финансова рамка. Според правилата, максималната дължина на проекто към незаконодателен доклад трябва да бъде само една страница и съответно не е възможно да се включат всички въпроси. Вие вероятно ще включите изменения, за да се покрият аспекти като Галилео, структурните и кохезионните фондове или интегрираната морска политика. Ето защо аз ще трябва да предвидя нещо подобно, тъй като имам само една страница. Не исках да имаме дълъг текст, както този, който предоставихме на комисията Шури. Исках да имаме кратък сбит, целенасочен доклад от наша страна. Аз ще дам нашия текст на докладчиците от името на комисията по бюджет и Борши Калфин. Естествено, текстът ще бъде взет предвид и в хода на преговорите с съвета. Доста дълъг е срока за внасяне на изменения до 10 юли, за да се отчете и развитието на нещата по време на датското председателство. Становището ще се гласува в комисията на 8 септември. Значи ще има доста дълго време за внасяне на компромисни изменения, даже след лятната вакансия. Целенасочено избрахме да вървим по този път, защото, както ви казах, искаме да отчетем случилото се най-вече в съвета, но и в рамките на някои комисии, тъй като целта е да имаме една последователна позиция от наша страна. Циркулират притеснителни слухове във връзка с работата в съвета. Очевидно, някои държави членки, знам, че не трябва да ги посочваме с пръст, но Германия в частност иска да се намали с 50% като средства механизма за свързване на Европа. Едно от основните послания тук трябва да бъде, че трябва да запазим е, всичко, което се предлага в рамките на е, стратегията за развитие до 2020 година, От тези елементи, които са свързани с е, транспорта, тъй като те са важни и за растежа. Ако това не стане, ще попречим на осъществяването на стратегията до 2020 година. Инвестициите в транспорта са от стратегическо значение за преодоляване на економическата криза, която цари в момента. Аз ще поканя следващите заседания или на едно от тях двамата докладчици по МФР, за да координираме позицията си. Комисията предлага основно така наречения СЕФ на стойност 31,7 милиарда. 8 милиарда ще бъдат централно управлявани от настоящата МФР до 2013 година. 7,69 7,69 милиарда се предвиждат по отношение на чистата енергетика. Не е ясно обаче за под раздела альтернативни горива, горивни клетки и така нататък, каква сума точно ще се предвиди? Съюза трябва да остане лидер в областта на технологиите и проекта ТНТ може да извлече полза от научната дейност и накрая по отношение на структурните и кохезионните фондове. Кохезионният фонд предвижда 34 милиарда за транспортни проекти, включително и заделените 10 милиарда за механизма за свързване на Европа. Кохезионния фонд е, е основен източник на финансиране. Аз е, подчертавам, че увеличаването на средствата по ТНТ и механизма за свързване на Европа, е, това са увеличения, които са реалистични. Освен това предлагам да се заделят още 10 милиарда, които да се управляват централно в рамките на механизма за свързване на Европа. Освен това трябва да се подчертае връзката между предварително идентифицираните проекти в приложението към предлагания регламент за МСЕ и финансовите средства за МСЕ следващата МФРА. Така правя връзка с една от основните позиции, която се споделя тук от колегите. Не може да се създава списък с желания за всяка една държава членка без финансиране. Ако съвета иска да намали средствата за МСЕ, механизма за свързана на Европа, трябва да каже кои проекти трябва да се залечат от приложението. Освен това, подчертавам, че Програмата Марко Поло трябва да продължи, тъй като тя ще изтече. Комисията очевидно не иска да продължи програмата, а да я включи в рамките на услугите за товарен транспорт в рамките на ТНТ. Средствата, които се предвиждат обаче, вероятно няма да бъдат предвидени само за Марко Поло в рамките на новия механизъм за свързване на Европа. И ето защо аз подчертавам, че Марко Поло трябва да остане такава каквато е. Това е, е общо взето моето становище. Отново вече ви каза, готов съм да изслушам всички изменения, да ги разгледам. Ще имаме гласуване през септември. Ще се съберем с докладчиците в сянка, за да създадем текст, който ясно да демонстрира нашите намерения. Този текст трябва да се прехвърли към Комисията по бюджет и да се надяваме, че той ще бъде в основата на стабилната позиция на парламента спрямо съвета. От срещата на докладчиците по МФР стана ясно, че ако съвета иска да намалява средствата, той трябва да каже къде точно трябва да има такива намаления. Господин Грош. Благодаря, господин председател. В нашата работна група често обсъждахме тази тема. За нас е и си остава ясно, че настоящото финансово планиране трябва да отчита механизма за свързване на Европа и това планиране за нас като комисия по транспорт всъщност е една от най-важните досиета. От е, наша гледна точка ние посочихме и се надявам, че един ден ще можем да убедим съвета, че инвестициите в транспорта си струват е, трикратно. Веднъж, когато се направи самата инвестиция, след това тази инвестиция допринася допълнителна економическа полза за регионите, които са в по-неравностойно положение и не на последно място, на трето място, инвестициите, които ние предвиждаме, дългосрочно имат положителен ефект. Второто, което искам да посоча е, че ние подкрепяме като цяло предложението за финансиране от комисията, защото смятаме, че трябва да се отдалечим от не единната картина и трябва да създадем а, една обща база за финансиране и ако трябва да бъдат намалявани средства, тези средства да бъдат ясно обвързани с проекти, т.е. да се посочи от кои проекти желаем да се откажем. От друга страна, ние познаваме какви са проблемите в съвета по отношение на страните, които получават средства от Кохезионния фонд и които са включени в това средносрочно планиране. Тук обаче също искаме да поставим акцент. Смятам, че съгласуването между транспорта и регионалните проблеми, говоря всъщност за двамата комисари Калас и Хан, че те трябва да съгласуват политиките си, така че комисията да даде отговор на определени въпроси. И те тези въпроси е, са свързани с следното. В настоящата констелация много страни получават бързо средства и е, това ще трябва да намери отражение в е, съставянето на бюджета, защото нещата са свързани. Днес е, ние ще трябва да отговорим на основателните въпроси на страните, които получават средства от Кохезионния фонд. Къде точно се намират средствата, много често и това се включва във въпросите. Аз мисля, че и тук е, ще трябва да се погрижим за определена степен на сигурност. Знаем, че несигурността винаги води до там, че се намаляват средства вместо да се увеличават. И още един аспект, като цяло в това дългосрочно планиране на средствата, ние трябва да осъзнаваме, че най-малко са ни необходими средствата, които са предвидени тук и в следващите 10-15 години ние ще трябва да усвоим тези средства. Не става дума само да фиксираме една максимална сума за е, дългосрочно планиране на средствата. Това ще трябва да бъде сума, която отчита предложенията на отделните комисии във връзка с механизма за свързване на Европа и паралелно с финансирането. Аз мисля, че ние трябва да запазим кохерентност между доклада, който изготвяме за механизма за свързване на Европа и трансевропейските мрежи и това средносрочно планиране. Аз искам още веднъж да поставя въпроса във връзка с средносрочното планиране. И то е следният. Естествено, механизмът за свързване на Европа е един от основните елементи на бъдещата транспортна политика, но това трябва да се има предвид и в други области, например в изследователската област. Там транспортът трябва да намери по-силно отражение и това да бъде изразено в многогодишните програми. Мисля, че това е, е посочено във вашия доклад. Смятам, че трябва да се предвиди по-дълго време да се запознаем с този доклад, за да можем след това общо да изготвим доклад, който да бъде подкрепен с широко мнозинство в тази комисия. И последната ми забележка. Не става дума ние да отнемаме парите от този или от онзи. Когато погледнем как са освоявани средствата през последните периоди, най-вече в Комисията по регионално развитие, смятам, че това може да бъде допълнителна полза за регионалната политика и като цяло за европейската политика, ако се подкрепят проекти, които дългосрочно ще допринесат полза за Съюза. Смятам, че това трябва да се има предвид и да се избягват абсурдните дискусии, при които една комисия или е, една група отнема средствата от друга група. Ние трябва да действаме е, кохерентно е, с е, относително малките суми, които имаме на разположение. Благодаря, господин председател. Това е госпожа Майснер. Докладчикът посочи някои неща. Матио Грош също и аз нямам какво особено да добавя. Смятам, че всички ние сме едини по отношение на това, е, що се отнася до бъдещата бюджетна ситуация и средносрочната финансова рамка. Всички знаем, че комисията там е направила много осмислени предложения, най-вече с е, механизма за свързване на Европа. То е отрешаващо значение и аз знам – е, ние не трябва да посочваме държави членки, обаче държавата членка, от която аз идвам, се опита да намали значението на тези неща. Аз първоначално бях вълдушевена, като видях картите на трансевропейските мрежи и след това механизма за свързване на Европа. Например, че в Северна Германия са включени и водните пътища. За мен това е важно. Това беше първа важна стъпка за Германия. След това много от тях бяха махнати от картата е, да, ние си помислихме, това е една възможност не само за напредък на вътрешния пазар, но и за завършване на транспортната мрежа, а и използването по-добре на средствата по предназначение в регионите. Знам, че този е, това предложение заслужава подкрепа. Знам, че е трудно да се осъществи тази подкрепа. Предложението е много перспективно не само от гледна точка на транспортната политика, но от гледна точка на целия вътрешен пазар. Аз смятам, че е важно да се включи още нещо, а именно фазата на пилотната пилотните проектни облигации. Резултатите от тези е, проекти ще бъдат изключително важни. Ние трябва да видим как можем да увеличим средствата и за тази цел – бих включила нещо, което според мен е логично. Държавите членки трябва да подкрепят е, това, което предлага комисията, когато знаят, че е, с тези средства те ще могат да съберат след това още повече средства. И е, всъщност знаете, че на нас са ни необходими много повече средства, отколкото са предвидени в предложението. Що се отнася до Кохезионния фонд, там има много страхове до тези, свързани с тези 10 милиарда евро. Някои страни смятат, че ще им бъдат отнети тези средства и е, трябва да се посочи, както ти направи Брайан, че общо 34 милиарда, от тях 10 за механизма за свързване на Европа, така че чрез ефекта на лоста ще се постигне много повече е, за страните, 24 могат, милиарда могат да бъдат определени допълнително. Самият ще каза, че му липсват още някои неща, например е, вътрешното корабоплаване, морската политика, е, Single European Skies, това също е сфера, която ние трябва да довършим и също така в аспекта на подобряване на вътрешния пазар. Аз се радвам на предстоящата дискусия по това становище на нашата комисия и смятам, че ще има достатъчно време за да се организираме. Благодаря. Михаил Крамер. Благодаря на докладчика за представения доклад. Позволете ми да спомена някои точки. Например, новото полско правителство – премахна концепцията на старото правителство – беше посочено, че високоскоростните отсечки са нещо, което в Польша съществува от е, повече от 30 години. Основните задачи трябва да бъдат е, свързани с санирането. 60% е, се падат на железопътния транспорт и 40% на автомобилния. Според мен това е правилно, но ни е необходима друга политика, за да можем да тласнем нещата в правилната посока. Ако получим 10 милиарда повече, тогава тунела Бренер ще стане готов 5 години по-рано и след 30 години вече няма да имаме никакви средства. Затова тук ми липсват малко критерии. Може би можем да постигнем споразумение, да бъдат включени такива интереси, е, критерии, те са в европейския интерес, просто да предвидим една спирачка, според която средствата да бъдат влагани само в строителната промишленост, а не в ефективността на транспорта. Освен това, в германския Бундестаг скоро имаше дискусия по РТМС и професор Рект от Технически университет Берлин каза, че с РТМС могат 20 до 30% енергийни економии да се реализират, защото е, се спазва дистанция и също така, е, когато е, се задействат спирачките, това оказва необходимото значение. Така че 20 до 30% економия на енергия може да се постигне и 10% економии, е, защото няма да бъдат необходими вече чугунени спирачки. Също така ще бъдат намалени и децибелите, така че по този начин ще се подобри имиджа на железопътния транспорт в бъдеще. Положително мога да оценя Марко Поло, това беше споменато. Е, имаше намерение да бъде заличена тази дейност, но ние е, я подкрепяме и се радвам, че е така. Благодаря. Благодаря, Роберт. Благодаря. Е, ние се съгласяхме, съгласихме с Питър Ван Дален. Е, вашето уводно изказване беше много интересно и аз съм напълно съгласен с него. Е, и съгласен съм с точки 5, 6 и 7 по отношение на механизма за свързване на Европа. Искам да кажа само, че някои страни членки, които смятат, че трябва да има намаляване на бюджета, на механизмът трябва да им се напомни, че те ако призовават за политическо единство, политическо ти съюз, очевидно вече други видове съюз, финансов, е, валутен и така нататък имаме, но ако става за политически съюз, е, трябва повече средства. Трябва да помислим за свързването на Европа, включително и на периферните райони. Затова не разбирам техните доводи защо смята, че за следващата финансова перспектива трябва да се намали наполовина бюджета на механизма за свързване на Европа. Какъв е, Европейски съюз ще имаме през 2020 е, година? Съюз, в който периферните райони не са свързани с централните, така ли? Това би било резултата от подобни предложения. Благодаря. Питер Вандален. Благодаря, господин председател. Благодаря че, за това, че много ясно формулирахте темата. Има още нещо, за което искам да спомена най-напред Марко Поло. Това е програма, която е доказала полезността си. И ще бъде полезно тя да продължи да действа. Колкото до инвестициите в четвърта точка, говорите за намаляване на бюджета, което е обезпокоително. И затова бих искал, искал да знам как ще се финансира инфраструктурата. Доколкото разбрах, няма да има реинвестиране и това ми се струва доста обезпокоително. Може ли комисията да обясни? Господин Месмер говори за предложение във връзка с железопътната връзка, но там става дума за една многогодишна програма. Можете ли да ни кажете какво е, е мисленето на комисията по този въпрос, защото аз имам намерение да направя предложение за изменения. Благодаря, господин председател. Като човек, който се занимавал с бюджети в предишния си живот, имам няколко забележки. Трябва да кажа, че докладът е, е много, много важен. В никакъв случай не искам да разочаровам онези, които имат намерение да правят изменения. Разбира се, всеки иска да добави нещо в подкрепа на програмата, което смята за важна. А, но по този начин може да загубим главното. А главното а, е едно бюджетно а, изявление. А, а, и това главно бюджетно изявление е следното. Преди всичко смятаме, че нуждите на транспорта трябва да бъдат взети предвид и отразени в бюджета. А, това, значи не трябва да се губим с прекалено много е, предложения за изменения, да губим главното. Смитам, смятам, че а, необходимо е централно управление, е, да се осигури добавена стойност. Е, не виждам защо някои страни а, а, като че ли не искат да участват в създаването на една подобна а, добавена стойност. А, а, не мисля, че трябва така всеки да тегли към чергата към себе си и да каже някой, взимам тези 10 милиарда, не ме интересува останалото. Има нещо, което е важно. Това е европейската солидарност. защото сближаването, това е всъщност израз на бюджетна солидарност. И мисля, че всичко това е добре изложено в доклада. Всички знаят, е, че е, въпросът е в размера на многогодишната финансова рамка. Става дума за борба между страните, които не искат да плащат и онези, които искат повече средства. И всичко това става в един е, повратен момент. От една страна, в някои части на Европа се призовава към все по-големи економии, въпреки че нещата, разбира се, много бързо се променят. Искам да кажа, че искам да призова всички колеги да се отнасят с резерви към това, че всеки иска да вкара в бюджетната рамка своята любима програма. Има още нещо, което ме безпокои. Механизмът за свързване на Европа трябва да мине в АА, частта АА, докато той първо беше АБ. Разбира се, това е нещо, което ни интересува, което ние подкрепяме, но виждате как се ограничават бюджетните средства. И а, а, парламента постигна някои а, теми да бъдат а, а, включени в, в бюджетната рамка. но може да се сблъскаме с проблема, че това ще доведе до пренебрегване на други страни. Благодаря, госпожа Аяла Сендер. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това, което каза господин Риге. В тази връзка искам да се спра на въпроса със средствата. Разбира се, не могат да бъдат идентифицирани всички проблеми, но все пак има известни предупреждения или указания към съвета – какво ще се случи, ако не се предвиди определен минимум за финансирането на е, този нов проект за трансевропейските мрежи, ако наистина не се гарантира тази всеобхватна европейска мобилност. Аз мисля, че ако тя не се гарантира, не се струва да се прави нищо друго. Е, това предупреждение се отправя към съвета. Ние чухме от там, че се предвиждат някакви съкръщения на средства. Къде точно те ще бъдат извършени, трябва да се окаже ясно на гражданите. Те трябва да знаят къде ще се реализират економии, колко средства ще бъдат съкратени и така нататък. Парламентът също трябва да пледира за яснота. Миналата седмица в Страсбург беше посочено, че когато не бъде достигнат таванът на определена сума, парламентът също може да върне дадено законодателно предложение, което <laughs> може да се окачестви като смешно и да се започне от начало процедурата, иначе просто ще загубим доверието на гражданите. за да използвам а, наличието на много представители тук, а, бих а, попитала какво точно се предвижда в едно А. Там има много проекти от а, голям мащаб, като ИТър, Галилео и, и други. За средствата е ясно кой ще разпределя тези средства. И зная, че ще трябва да защитаваме и тази област. За мен е по-важно да се гарантира тази сума от 10 милиарда от Кохезионния фонд. Всички работим в полза на това. Работим да няма истинско разделяне и за това комисията трябва точно да посочи каква стратегия предвижда. Искам още да посоча, че в някои случаи могат да бъдат внесени изменения, най-вече по отношение за фонда за регионално развитие във връзка с транспорта. При 10 милиарда от Кохезионния фонд става дума за нещо извън децентрализираното ползване на тези средства, става дума за допълнителната полза на европейско равнище – и е, аз мисля, че е, това ще трябва в е, по-тесен смисъл да засегне Кохезионния фонд и тук смятам, че трябва да се осигури по-високо качество на транспорта. Имаме правно основание, което непрекъснато се отричаше преди, сега вече наистина не се отрича, имаме ясно правно основание и за това трябва да продължим борбата за осъществяване на тези цели. Имат се предвид и туристическите програми, които ще помогнат на държавите членки да се предвижат напред. И тук от решаващо значение са точно тези неща, за които говоря. Like, uh, Господин Братбан, благодаря подобно на госпожа Сендер и на други колеги. Имам няколко въпроса към комисията, но и с по-общ характер. във връзка с казаното от госпожа Майснер и господин Ван Дален. Госпожа Майснер говори за ефекта на лоста. Аз разгледах тази тема, особено когато става въпрос за механизма за свързване на Европа и в рамките на този механизъм разгледах и идеята за пилотните проекти, когато става въпрос за проектните облигации. Колегите от економическите и паричните въпроси ми казаха, че целта на тези облигации е да се получат 80% средства финансиране от частния сектор. Чудя се дали това отговаря на стратегията на комисията и какво смята тя. И на второ място, какво ще стане? Между другото, господин председател, вие и аз и господин Грош е, си спомняме, че когато се говореше за включването на Галилео, комисията каза, че няма да има заделяне от програмите ТНТ за Галилео, не повече от 20%. След това комисията каза обаче, че не може да се включи финансиране от частния сектор и трябва да се предвидят все повече и повече е, общностни средства. За това Искам да разбера какво ще направи комисията този път, за да се гарантират тези 80% частно финансиране е, и за да не се надхвърлят тези 20% общностно финансиране и да се прехвърлят средства от други проекти. Благодаря. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Нека да ви напомня, че това становище ще бъде в приложение към междинния доклад за МФР, който трябва да бъде прият на пленарна сесия в Европейския парламент преди Европейския съвет през октомври, където се очаква евентуално решение относно конкретните суми, в бюджета между 2014 и 2020 година. Мисля, че настоящото становище трябва да включва ясно очертани позиции от страна на Комисията по транспорт и трябва да се включи в гръбнака на позицията на парламента пред съвета. Аз мисля, че становището е добро, но трябва да се добавят някои други елементи. На първо място – Независимо дали сме съгласни или не, аз мисля, че трябва да включим туризма тук. Има общи формулировки относно механизма за свързване на Европа, но няма подробности тук. Ние смятаме освен това, че трябва да се споменат елементите свързани с съвместното взимане на решение. Искаме да разберем защо има отказ да се включи този текст. По отношение на нивото на финансиране от страна на комисията, отправна точка трябва да ни е предложението на самата комисия или доклада на комисията Шуре. По този начин ще постигнем и едно по-пълно становище и ще имаме ясна представа относно бюджета за 2014-2020 година. Следващия оратор. Begin на дебат, debat ehm, Благодаря, господин Господин председател, съжалявам, че изпуснах началото на този дебат. А, може би колегите вече са споменали това, което ще кажа. различните фондове на Европейския съюз може би ще станат жертва на компромисите между нетните плаци и колко така наречените кохезионни страни, т.е. които получават фондове. Мисля, че за нас като Европейски парламент е важно да продължим да настояваме на факта, че тези инвестиции са жизненно важни за възстановяването на нашата економика. Това е вътрешен дебат, който трябва да водим с колегите в парламента. И мисля, че би било добре ако комисията ни осигури по-ефективни оръжия, да, да може да обясняваме как европейските инвестиции генерират по-бърз растеж. Как можем да осигурим наистина добавената стойност, която Европа трябва да даде. Именно това са доводите, които можем да използваме и то на разговори на най-високо равнище. Благодаря представителя на комисията, господин Баке. Благодаря, господин председател. Мисля, че проектостановището включва всички главни елементи, свързани с предизвикателствата, за финансирането през следващата, следващия финансов период, следващата финансова рамка. Първо трябва да се каже, че амбициозното предложение на комисията за механизма за свързване на Европа предполага завършване на започнатите програми, а също така работа по един списък от проекти, нещо, което е необходимо да бъде подкрепено. Колкото до 10 милиарда, свързани с механизма за свързване на Европа, това бе посочено от много от изказалите се, не става толкова дума за централното управление, за постигане на максимална добавена стойност. И комисията смята, чрез този механизъм тази цел ще бъде постигната най-ефективно, чрез взаимно допълване на работата с, чрез фондовете за сближаване и други инструменти. Беше спомената и програмата Марко Поло в вашето уводно слово и от други. И комисията сега ще се заеме, ще включи и товарните превози в механизма за свързване на Европа. Сега се стремим да опростим нещата, да намалим броя на инструментите, но също така смятаме, че е много важно е да се осигури а, политическа рамка и правни основания, които ще дадат възможност за подобряване на услугите, които се предоставят в рамките на тази инфраструктура. А, това става дума за коридорите на основната мрежа, където трябва да се подготвят добре и инфраструктурните елементи, и услугите, които се предоставят за това, ние подкрепяме мерки в духа на Марко Поло. И накрая, по отношение на амбициозното финансиране, то също трябва да се разглежда в контекста на усилията да се осигури иноваторско финансиране т.е. необходимо е достатъчно финансиране на системите ТНТ през едните години. Имаше и въпрос за Сенеско. Господин Ван Дален зададе този въпрос по отношение на тази френска е, инициатива. Комисията продължава да работи с бенефициента и Министерството, Френското министерство, междувременно продължава работата си. Поне това ни казват сегашните съобщения в пресата. Аз нямам основание да се съмнявам в тях. Това е абсолютно стратегически проект за И въпросът за а, а, въпросът за функция 1А и 1Б. Ние предложихме да бъде 1Б, но също така предизвикателството да продължим работа по механизма за свързване на Европа изискват такова отношение към тези функции. Мнозина се питат дали тези средства са необходими. Най-малкото очаквам, че парламента ще защити механизма за свързване на Европа, защото предстоят преговори да се отделят значителни инвестиции за транспорта и включително за механизма свързване на Европа. Благодаря. Благодаря, господин Паке. Няколко коментара от мен самия. Вече казах, че става въпрос за становища от една страница, защото такива са ограниченията. И естествено, че ще има разисквания с докладчиците в сянка. Ще има и изменения. Ще откликна на казаното. Господин Ирике, казахте, че може да има толкова много изменения, че да се отслаби доклада. Освен това, колеги, не забравяйте, че става въпрос за само една част от работата на целия парламентарен екип. Има приноси от други комисии, има цялостна стратегия, тя трябва да се приложи и ние трябва да се придържаме към предложението на комисията, защото такава е стратегията в битката с съвета. Съвета ще трябва да каже къде трябва да са намаленията, ако ще има намаление в бюджета. Не забравяйте всичко това. Отново казвам, краен срок за измененията 10 юли ще гласуваме на 18 септември. на 8 септември по-скоро и има достатъчно време за обсъждане. На 8 октомври ще има гласуване Целта на тази дата е да се приближим максимално близо до съвета. Всъщност 8 октомври е гласуването в комисията по бюджети и след това през ноември отиваме в пленарна зала. Там ще се приеме цялостната позиция на парламента. Благодаря ви. Следващата точка общо приложими разпоредби за Европейския фонд има всъщност три становища. Михаил, имаш думата. Първо искам да благодаря много сърдечно на докладчиците в Сянка. Работихме в чудесно сътрудничество и успяхме да намерим компромисни решения в много сфери. Целият пакет се състои от три свързани становища. Първо, Общият регламент с хоризонтални разпоредби за всички фондове става дума за разпоредбите за Кохезионния фонд и е, такива за Фонда за регионално развитие. Моят доклад е, се концентрира върху транспортните аспекти в тези три становища. Може да се предвиди генерално разглеждане на трите становища, обаче аз се концентрирах само върху, върху транспортните аспекти, тъй като останалите теми бяха разгледани от другите групи. Става дума за един общ регламент и успяхме в член 9.1.7 да намерим компромисно предложение, обща формулировка за трите аспекта, където efficiency, commodality и coefficiency са включени. Ние успяхме да постигнем консенсус по това. Тези, които присъстваха, се усмихват и се радват на постигнатия компромис. Естествено, ние не успяхме да се справим с едно нещо, Regional, Local и Urban. Става дума за тези три понятия. Не, Rural липсва тук сред тях. И когато говорим за Regional и Urban, трябва да се включи и Rural – и ще гласуваме дали е, това трябва да се направи. Иначе по останалите точки постигнахме компромис в фонда за регионално развитие. Също успяхме да постигнем компромис, включване на новите държави членки и отказ от дълги и скъпи, дългосрочни и скъпи проекти, там където е възможно. Междувременно комисията е изработила съответните условия, но ние ще трябва да ги фиксираме в по-късен момент. Знаем, че има опасност в Реги да бъде заличено е, приложението с показателите. Не сме постигнали споразумение какъв вид е, транспортни инвестиции по принцип са възможни в развитите райони. Ще трябва да гласуваме по това. Е, комисията също говори за инвестиции в транспорта, като посочва, че те трябва да бъдат само устойчиви, а господин Рики казва, че е, трябва да се включат е, всички е, транспортни инвестиции. Ще видим какво ще стане. В Кохезионния фонд тук също се цели кохерентно с регламента. Трябва да бъдат включени всички държави. Също така веригите за мобилност, съвместното предвижване с автомобил, съвместното ползване на автомобил. Това са показатели, които комисията ще трябва да доразработи. Фокусът се поставя върху включването на новите държави членки преди 30 години ние искахме да имам европейски железници като една обща мрежа. Сега виждаме колко много пропуски има в това, затова поставяме акцента точно върху този проблем. Радвам се на предстоящата дискусия и утре ще гласуваме по този доклад. Благодаря още веднъж на всички докладчици в Сянка за конструктивното сътрудничество. Thanks, Michael. Mr. Grosch, благодаря, Михал. Господин Грош. Благодаря, господин председател. Аз ще се концентрирам върху една а, тема като докладчик в сянка. Останалите колеги а, ще се спрат на другите теми. Важно е за мен да отбележа, че докладчикът е изработил добър доклад, който е подготвил а, добри условия в сферата на транспорта и всъщност се подчертава това, че ако искаме да убедим някого е, с този доклад, ще трябва да се концентрираме само върху транспорта, а не да е, предефинираме отново цялата регионална политика. Мисля, че определени теми попадат в компетенциите на Комисията по регионално развитие. Въвеждат се новите принципи на е, условия е, и е, също така се поставят нови политически акценти. Естествено, е, ние се разбрахме колегата Крамер да изготви доклад, е, който е, да отчита и компромисите, но аз е, смятам, че това, което е важно, и в дискусиите, че преди една година ние Поставихме ориентирите, казахме на комисар Хан, че ако въвеждате условия, то тогава е, ще трябва софтуер, който трябва да бъде съвместим, разбира се, е, въглеродните емисии и е, устойчивото развитие в транспорта трябва да бъдат основни стълбове на тази политика. Смятам, че този проблем трябва още веднъж да се повтори, да се разгледа. Трябва да бъдат включени специфичните за транспорта аспекти, както казах. Аз съм посочил това на много места и е, докладчикът направи необходимите изменения. Естествено, когато се включат много екологични аспекти, се знае от опит, че това може да блокира един добър проект. Затова нещата трябва да се нюансират така, че утре да не се мисли, че това е, да, интересна железопътна отсечка, но за съжаление няма кохерентност с Натура 2000 или някакъв друг проект. Така че никога не трябва да губим от поглед изискването за кохерентност. Има някои изменения, Например, 91, аз съм съгласен с съдържанието го до 100%, но не знам дали тези специфични аспекти, които ти спомена, трябва да намерят място точно в този член. Във всяка комисия този член се изпълзва с нови детайли и тази глава като че ли става много дълга. Има някои места, по които ЕНП ще каже не, не по същество, а именно във връзка с измененията. Тъй като водихме вътрешна дискусия, разгледахме, не подкрепяме измененията на колегата Засада, не смятам, че сега е моментът да се посочва нещо във връзка с механизма за свързване на Европа, както други колеги от кохезионните страни, е, се предлага да се промени формата на финансиране, но според мен ще трябва да си предвидим време и да обсъдим това в дискусия с Комисията по регионални въпроси или с бюджетната комисия. Ако сме против 64 или 123, това не означава, че не искаме яснота за страните от Кохезионния фонд по отношение на въпросите, които поставят. Благодаря на докладчика за много доброто сътрудничество и съм убеден, че ще има добър резултат при гласуването. Благодаря. Не мога да повярвам, че господин Крамър ще направи доклад с зелен оттенък. Господин Крамър потвърждава, че може и това да се случи. Госпожа Сеналова от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател. Аз бях докладчик в сянка по тези три становища. Ще говоря и по трите, ако ми позволите. И аз искам да благодаря на господин Крамер за активната работа, за подхода му по отношение на Компромисните изменения мисля, че окончателният текст може да бъде определен като успешен. Той показва какви са за нас приоритетите, какви са основните области за инвестиции във връзка с структурните фондове, фонда за регионално развитие и кохезионния фонд. Основният приоритет е да имаме екологична инфраструктура, която да допринесе за премахване на задръстванията и проблемите по всички видове пътища и за всички видове транспорт въздушен, шосеен, морски и така нататък. Се опитваме да създадем рамка за развитие на транспорта, която да се основава основно на трансевропейските мрежи. Освен това, отчитаме и сближаването между регионите, както и принципа за мърсителя плаща, който е част от стратегията ЕС 2020 година. Поставяме ударението върху развитието на обществения транспорт, както в градските райони, така и в селските райони. Основните средства трябва да отиват за най-слабо развитите региони. Нека да не забравяме факта, че инфраструктурата в тези региони най-често е недоразвита. Ето защо ние подкрепяме тези региони, подчертаваме ги допълнително и смятаме, че трябва на гражданите да се предложи сигурен, безопасен транспорт, който да е достатъчно добре развит. Моля ви, между другото, да подкрепите едно устно изменение към изменение 125 ние допълняме компромис Д по отношение на средствата по Фонда за регионално развитие към най-слабо развитите държави членки. Освен това, има и предложение за структурно финансиране и за ограничаване на това структурно финансиране към някои неограничени региони. Моята група не може да подкрепи нещо подобно. Ние не смятаме, че трябва по-слабо развитите и развитите региони да се поставят под общ знаменател. Когато става въпрос за механизма за свързване на Европа, ние смятаме, че той е изключително важен и ето защо ние ще подкрепим измененията във връзка с механизма. Имаме и някои собствени изменения. В заключение искам да благодаря на докладчика за конструктивния подход. Обеден съм, че ще намерим мащабна подкрепа за компромисите. Представителя на АЛДА, господин Уджиас. Благодаря, господин председател. Малко съм охладен, ако мога така да се изразя. Може би това се дължи на политическата ситуация, поради което ще бъда кратък. Има компромисни предложения, които сега не желая да разглеждам, защото те не представляват проблем. Те са достатъчно екологични и е добре, че докладчикът е, дава отражение на това в текста. Има обаче други изменения и искам да кажа, че групата АЛДЕ не е съгласна с тях, защото остава дума за изменения, които са свързани с реги условия екст-анте, експост, възможност за подпомагане на регионите и така нататък. Това беше вече обсъждано в комисията Тран и смятам, че много от нещата вече са останали в миналото. Това знаят най-вече колегите, които са в Комисията по регионално развитие. Искам сега да се спра на някои изменения и да посоча, че има въпроси, при които нашата комисия, както каза господин Грош, би трябвало да си помисли за някои неща. Става дума за общи разпоредби във връзка с механизма за свързване на Европа. Аз мисля, че тук трябва да се посочат 10 милиарда евро от кохезионния фонд, които трябва да бъдат трансферирани. И след това има изменения, като например 135, където се посочва, че определена сума ще бъде върната на държавите членки чрез механизма за свързване на Европа. Ние сме против това и за това ще гласуваме против това изменение. Против сме също изменението, предложено във връзка с трансфера на определена сума. във връзка с процедурата за съвместно вземане на решения. Смятам, че комисията тук трябва да вземе решение по проектите, които са избрани или ще бъдат избрани, защото става дума за общия интерес на Европейския съюз, а не само за интереса на отделни държави членки. тези държави членки обикновено се опитват да наложат собствените си интереси. Освен това, има и някои други въпроси, които могат да се засегнат. Аз обаче сега няма да правя това. И всъщност искам само да посоча, че политическата група АЛДЕ ще гласува срещу изменението, което предвижда във връзка с проекти по Виндхоф процедурата, ние ще бъдем срещу това изменение. Господин Зиле. Искам да благодаря на Михаел за положените усилия за намиране на компромис. Тук има много елементи, които можем да подкрепим, много повече от тези, които създават проблеми. Подкрепяме компромис Г и латинско И по отношение на механизма за свързване на Европа. Що се отнася до общия регламент, общите разпоредби, ако погледнете предложението по изменение 114 ще видите, че има проблем с Кохезионния фонд. Новите прагове са свързани с 2,5% от БВП като максимално ниво. Тук се поражда известна политическа несигурност. Някои страни няма да получат съответно много голяма част от тези 10 милиарда. Комисар Калас на няколко пъти спомена тези общи европейски инструменти, той заяви, че 10 милиарда евро ще бъдат допълнителна сума Сега обаче имаме конкретен прак. Ако БВП на съответната страна се увеличи, няма да има достъп до средства по фондовете. Десете милиарда, свързани с механизма за свързване на Европа в предложението на комисията са свързани с стандарти в държавите членки и ако една държава членка не може да докаже, че ще използва своите средства, други държави членки ще могат да ги използват. Това ми харесва като подход. Ние ще се опитаме да разделим изменение 140 на две части защото ние смятаме, че комисията вероятно ще подкрепи тази идея. Господин Рике. Благодаря, господин председател. Ще говоря само за тази част, в която аз съм участвал. Това за кохезионните фондове. Съгласихме се по много пунктове. и опитахме се да отговорим на опасенията на различни страни. Но имаше въпрос за условията за изграждане на пътната мрежа в рамките на кохезионните фондове. Там имахме различия. Въпросът е че този проект едва ли ще има екологическото значение, което се очаква от други проекти. Тоест, трябва да има, ако има, трябва да има подобни условия към проектите, които се отнасят до пътната мрежа, както и при непътните проекти, това би било малко прекалено. Ставаше дума за условията на трансграничните, които се предявяват към трансграничните проекти. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, колкото за фонда за регионално развитие, за който аз съм докладчик в Сянка, трябва да кажа, че работих много добре с господин Крамер, макар че, както каза господин Матьо, е, той така е доста зелен и не беше лесно да постигнем компромис, но все пак постигнахме компромис подчертахме транспорта и туризма. Той господин Крамер се съгласи, че трябва да има отделна глава, посветена на транспорта. И като имаме предвид как изглежда в момента докладът и вземем предвид и резултатите от гласуването, той ще бъде важен документ, който ще бъде взет предвид от Комисията по регионалното развитие. Смятаме, че някои от нашите съображения ще бъдат възприяти. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на господин Крамер за положените усилия да се постигне компромис. Аз внесах изменения, които виждам, че са включени в списъка за гласуването, извън а, обхвата на темите, които разглежда Транспортната комисия. Става дума за сроковете, в които комисията трябва да представи определени документи. Всички тези изменения трябва да обсъдя с докладчиците в сянка, да видим могат ли те да бъдат повторно внесени в комисията 9 по развитието. Защото смятам, че сроковете трябва да се спазват и те трябва да бъдат колкото може по-кратки. Страните членки и заинтересованите страни трябва да обаче да познават всички правила и всички критерии, които ще се прилагат към е, тези разпоредби и то това да стане колкото може по-скоро. Затова исках е, да имаме срокове комисията да предостави тази информация колкото може по-бързо на всички заинтересовани страни. Колкото до механизма за свързване на Европа, подкрепям идеята голяма част от кохезионните фондове да се отдели за транспортна инфраструктура. Но трябва да намерим правилната формула, за да може страните, към които се прилагат критерии за конвергенция, да не загубят част от средствата. Благодаря, казва председателя. Сега от Европейската комисия, госпожа Маренс, от Генерална дирекция Регио. Благодаря. Комисията приветства проектите на становища и е, работата, която е извършена най-вече от докладчика. Отбелязваме си предложените изменения и ще направим няколко коментара. На първо място по отношение на регламента за общите разпоредби. Ние приветстваме подкрепата относно подхода свързан с резултатите и подкрепата за показателите и различните видове индикатори за постижение. Отчитаме предложените проценти и така нататък, само че тук трябва да има допълнително разискване. По отношение на устойчивото развитие, Считаме, че много от елементите, свързани с него, вече са предвидени, особено когато става въпрос за член 8 от регламента с общите разпоредби и прилагането в членове 87 и 114, но комисията е готова да обърне повече внимание на тези въпроси. Имаме известни притеснения, тъй като има един хоризонтален въпрос. Става въпрос за крайните срокове във връзка с делегираните актове. Важно е комисията да има достатъчно време за вътрешни консултации и процедури в много случаи, затова ние се притесняваме относно съкратените срокове за действия, които се предлагат в много изменения. По отношение на регламента за Европейския фонд за регионално развитие, отбелязахме си, че има вкарване на твърде много подробности по отношение на приоритетите за инвестиране. И по този регламент, и по регламента за Кохезонния фонд смятаме, че ако се стигне до твърде големи подробности относно инвестициите, може да се стигне до проблем с тълкуването. Ние смятаме, че тези приоритети за инвестиции трябва да бъдат цялостно очертани, а не конкретно споменати. Отчитаме предложението за прехвърляне на Всичкият е транспорт от тематична цел 7 към тематична цел 4. Това също създава проблеми за нас, защото смятаме, че по този начин могат да се отнемат ресурси от енергийната ефективност и възобновяемите източници, които също са много важни. Отбелязваме си включването на туризма. Смятаме, че би било добре да не се споменават конкретни отрасли, а туризма е конкретен отрасъл. И той може да бъде включен в много от тематичните цели. Ето защо ние смятаме, че той не трябва да се споменава в регламента. По отношение на общите показатели, ние приветстваме предложенията за подобряване на показателите и сме готови да водим разговори по темата. Няколко думи относно регламента за Кохезионния фонд. Отбелязваме си включването на жилища за социално необлагодетелстваните. Това вече се предвижда по Европейския фонд за регионално развитие и не може да го включим и тук, когато става въпрос за Кохезионния фонд. Когато става въпрос за туризма и Кохезионния фонд, искаме да подчертаем, че договора не предвижда роля за туризма в рамките на Кохезионния фонд. Това са всъщност нашите бележки по някои от измененията. Много благодаря за това, че ни дадохте думата. Благодаря, Михаил. Искаш ли да добавиш нещо? Първо искам да благодаря за проведената дискусия и за похвалните думи за работата, която съм извършил. Ние така не сме много свикнали с това. Е, имам предвид ние зелените, така че е, ако се понапънем малко, получаваме похвала и компромиси и от е, страна на консерваторите, червените и така нататък. Сега, с тези 10 милиарда, е, Смятам, че това ще трябва да се обсъжда е, в е, друг момент. Затова не съм го споменал сега, защото не е толкова важно. За разлика от позицията на комисията обаче, туризмът, който не играе роля тук, е, туризмът, бих казал, може да разруши туризма и е, нашата комисия, комисия по транспорт и туризъм и трябва да обръщаме внимание къде се насочва средствата. Най-вече е, като имаме предвид опита от миналото. Според наши анализи 60% от средствата от структурните фондове отиват в автомобилния транспорт, е, а много малка процент част отиват за железопътен транспорт. Тогава задавам въпроса как точно се насочват средствата. Ако те не се насочват правилно, няма да бъдат изпълнени важни цели за Европейския съюз, като например борба с промените в климата. Сега, що се отнася до средства, аз предпочитам две-три съществителни прилагателни повече, за да се поясни как се насочват тези средства, за да не могат да бъдат подкопавани целите на бъдещето. Например, по посочва се намаляване на въглеродните емисии с 34%, а в транспортния сектор те са се увеличили с 30%. Ние, е, ако не направим нещо, е, ако не положим усилия в определен сектор, в крайна сметка това ще доведе до е, застрашаване на а, целите, свързани с климатичните промени. Благодаря за проведената дискусия, благодаря за доброто сътрудничество, също и през последните седмици. Благодаря. Благодаря, Михил. Гласуването, разбира се, е утре. Така стигаме до края на дневния ред за днес след обед. Благодаря на всички, че спазиха предвидените срокове за работа. Пет минутна пауза и преминаваме към заседанието на координаторите.